Съгласно член 231, алинея 4 от правилника за дейността, ви съобщавам, че по поправката, която бе обявена вчера в пленарната зала в 9 часа, не са внесени бележки. С това поправката се счита за приета. Компетентният орган в Унгария ми представи искане за снемане на парламентарния имунитет на господин Бела Ковач. Съгласно член 9 алинея 1 от правилника за дейността, това искане е препратено на Комисията по правни въпроси, която е компетентната комисия. Комисията може да изиска от компетентния орган в Унгария допълнително